Оглашам виники гласования в Сега бих искал да обявя резултатите от избора за заместни председатели на Европейския парламент. 701 депутати участваха в изборите, 17 невалидни бюлетина, общият брой на валидните бюлетини 684 абсолютното мнозинство е равно на 343 гласа. Бяха получени следните гласове за кандидатите. Роберт Анджелили 277 гласа. Изабел Дюран 268 гласа. Михал Томаш Камински 194 гласа. Силвана Кох Мехрин 148 гласа. Роди Краца Сагарополо 355 гласа. Ставрус Ламбринидис 348 гласа. Едвард Макмилан Скот 237 гласа. Мигел Анхел Мартинес Мартинес 330 гласа. Джовани Питела 360 гласа. Дагмар Рот Берент 299 гласа. Либър Ручек 284 гласа. Пал Шмидт 266 гласа. Алехо Видал Квадрас 332 гласа. Даяна Уолис 303 гласа. Райне Виланд 267 гласа. Следните кандидати получиха абсолютно мнозинство от гласовете. Джовани Питела, Роди Краца Сагарополо и Ставрус Ламбринидис. Бих желал най-сърдечно да ги поздравя с избора. 11 miejsc, 11 miejsc w ramach wyboru wiceprzewodniczących pozostałych. 11 места остават да бъдат заети. За това ще преминем към втория тур от гласуването. Ако няма други мнения, кандидатите от първия тур остават ние ще преустановим за 10 минути заседанието, за да бъдат раздадени бюлетините. Най-любезно ви моля да не напускате залата. Моля да останете в залата. koleżanki i koledzy. Колеги, подновяваме заседанието. Подновяваме заседанието на Европейския парламент. Може би ще се стигне до трети кръг на гласуването. Затова моля ви да не си тръгвате. Може би към 7.30 ще има трети кръг от гласуване. Дами и господа, искам да помоля при, преброителите да вземат е, местата си. Те ще гласуват последни. Вие получихте бюлетините. Моля да използвате само тези бюлетини и да поставите кръщче срещу името на лицето, за което искате да гласувате. Трябва да бъдат избрани още 11 депутати. Затова имате право да отбележите само 11 имена. Т.е. не можете да посочвате повече от 11 имена в бюлетините. Ако искате да се направят някакви корекции в бюлетините, моля да се обърнете към преброителите, да върнете стария бюлетин и да получите нов. Моля да поставите бюлетините в пликовете, след като сте готови. Обявявам гласуването за открито. Uh, well, it uh, uh, Господин Колик и Фридрихт, моля, имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Ние чухме вашите обяснения как трябва да се гласува, за това не е необходимо да си задавам въпроса, защото вече всичко е ясно. Благодаря ви много. Fine. What is fine, you are watching everything around because while, while <laughs> I'm just losing.